Good morning, everybody. I'd like you to take your seats. Добър ден. Моля, вземете места. Welcome you to the... Приветствам ви с добре дошли на заседанието на комисията Реги по регионално развитие. Благодаря ви за присъствието. Вече имаме достатъчно членове тук присъстващи, така че още веднъж добро утро и добре дошли. И започваме нашето заседание за днес. Първата точка в дневния ред е приемането на дневния ред. Можем ли да го приемем? Господин Хестело. Благодаря. Да, можем. И вчера нямахме заседание, защото нямаше дневен ред. А, днес имаме едно проучване. Това, което мога да кажа е, че има едно предложение за поставяне на устен въпрос пред пленарна зала. Да го представя ли сега или после? Thank you. Thank you very much. You're right. We didn't have a... Благодаря. Да, вчера наистина не можахме да се видим, но имахме заседание на координаторите. May... И а, мисля, че а, взехме решения тогава по вашето предложение за устния въпрос. You... Ако ми позволите, нека да кажа няколко неща. Да, бихме могли да имаме дебат в заседанието на координаторите, тук веднага след това заседание на Реги. вчера трябваше да работим, а не да чакаме. И Имаме големи проблеми с евентуалното закъснение по доста теми. Ако говорим за 2014, 2014 не е година за конкретни резултати, а просто за програмиране в този период 2014-2020. Ще има голяма промяна а, през 2015. И това е дори преди да се проявят проблемите. Говорим, говорим, говорим за инвестиции, за а, на работа и за повече кохезия. Сега имаме вече цели за, тази нов, за този нов тип економика и за устойчивост и така нататък. Това, което искаме и което трябва да решим е въпроса с неплатените сметки. И може би ще бъде добре да не сядаме и да стоим, а да дадем един политически сигнал, на пленарно заседание през ноември. Така че бихме могли сега да изготвим един текст, който да се сръточава върху този проблем. Тези, които не са видели текста, можете да го видите, ето това е, и да го изпратим веднага на секретарията. Вчера говорих с Констанца Крел по този въпрос. И всеки може да го види и да го изпратим като устен въпрос от нашата комисия или като устен въпрос от политическа група, както решите. Но така иначе този документ трябва да се появи в политическия дневен ред. И напълно съм съгласен с вас, госпожо председател, да го изпратим и да видим колегите какво ще кажат. Надявам се днес да го направим. Надявам се днес, защото не, защото на следващото заседание вече ще е късно, а сега трябва да а, действаме, ако искаме то да влезе в пленарна зала да, на, през ноември. Да, казва председателката, вече организирахме копиране на листа, който ми дадохте и а, е, всеки ще получи копието и по време на, на, на, на заседанието на координаторите днес ще вземем решение. Така, добре ли е? Съгласни ли сте? Да. Добре, благодаря. Някакви други предложения по дневния ред днес? Няма. В такъв случай приема се дневният ред на заседанието. Следващата точка е одобрение на протокола от заседанието от 22-23 септември, 1 октомври и 6 октомври. Виждате тези протоколи. Предлагам, ако няма някакви възражения, на края на заседанието тези протоколи автоматично се приемат. Има ли възражения? Няма. Добре. В такъв случай приемаме тези е, протоколи. Третата точка е съобщение на председателя. Нямам никакви съобщения. И четвъртата точка е първият съществен елемент дневният ред, а именно Поручване на тема прилагане на политиката на сближаване 2014-2020 подготовка и административен капацитет на държавите членки. Това проучване беше поискано от комисията през септември 2013. И политически департамент Б, който съпътства нашата работа, се обърна към една компания в Виена, с която Европейският парламент има договор за правене на такива проучвания. Идеята беше да се проучи административния капацитет на държавите членки по време на периода 2014-2020. Подготовката беше осъществена подготовката трябва да се види на административно ниво и бяха е, разгледани няколко случая. Резултатите е, от проучването ще бъдат представени от госпожица Кристин Хамза, която е старши консултант в Метис. След презентацията ще дам думата на членовете на комисията за въпроси и предложения. Госпожица Хамза, имате думата and good morning. Um... Благодаря за думата. Добър ден. Бих желала да ви запозная с едно проучване, което наистина е изпълнено с предизвикателства и беше много времемко, отнени последните 10 е, месеца засегна, разбира се, основните програмни месеци и периода. Знаете, че проучването все още не е приключило. В смисъл, то е приключило, но програмния период още не е започнал, така че ние разгледахме самата начала. Ще ви запозная как точно подходихме с отделните случаи, които проучихме. Ще разгледам по-конкретно предизвикателствата, партньорските споразумения, развитието на оперативните програми преди да се спра на проблемите свързани с капацитета и да засегна препоръките. Избора на държавите членки и съответно отделните примери. Взехме решение че не е нужно да насочим внимание само към оперативните програми, а да разгледаме и държавите членки като цяло. Така че ние разгледахме няколко параметъра при избора на държавите членки, Европейския съюз 15, 20 плюс 1. След това направихме разлика между а, големи бюджети, структурни, по-малко мащабни проекти. И също така разгледахме промяната в структурата на оперативните програми. Например, някои държави членки изобщо не бяха внесли промени в начина на действие на програмите и в структурите им, а други значително ги бяха намалили а трети се бяха възползвали от възможността евроструктурните инвестиционни фондове да бъдат използвани. Така че в крайна сметка стигнахме 14 държави Австрия, Финландия, Люксембург, е, Швеция е, е от Европейския съюз на 15 и Италия, Обединеното кралство, Германия сред по-големите държави с по-голям бюджет и много оперативни програми, с изключение на Обединеното кралство, а от друга страна 12 плюс 1 групата Естония, Харватия, България. Също така избрахме Харватия, защото това е нова държава членка и за нас беше интересно да проучим как те точно работят с структурните фондове. Освен това избрахме Полша, Чешката република и Унгария за целите на проучването. Основният акцент на проучването беше насочен към трудностите, свързани с партньорското споразумение и програмите, оперативните програми. Има, разбира се, много преимущества, но тук ще засегнем предимно трудностите в нашето представане, защото върху това сме стъпили в препоръките. Не всичко е лошо, но просто днес вниманието ни е насочено към проблемите административен капацитет по отношение изпълнение и прилагане на програмите. Опитахме се максимално да разгледаме този проблем. Как можем да стигнем до тази информация? По-късно ще ви запозная с повече подробности, както и а, управляващите органи, а, начина на тяхното действие и ще чуете, разбира се, препоръките на общностно ниво в тази насока. Какви са предизвикателствата, свързани с развитието на партньорските споразумения? Първо искам да кажа, че това наистина аз много съм работила по отношение на различни екс-анте оценки, предварителни оценки и ам, има наистина увеличение сред отделите, а съответно отделите изразиха положителното въздействие на структурните фондове и развитието на партньорските споразумения. Но преди това не е имало добра комуникация преди да започне изпълнението на програмата, а сега поради по-големия акцент върху партньорския принцип нещата са се променили. От друга страна, напасването на целия този процес оперативните програми не сработи във всички държави. Разбира се, зависи на кой етап се намира развитието на оперативната програма, дали тече паралелно с корекциите във времево измерение, а също така интересно беше да се разгледат и самите заинтересовани страни, участници. В някои страни с по-малък бюджет бюджет и само една програма, например, бяха на мнение, че тези споразумения на практика е едно дублиране. Знаем, че това не е така, но така беше останало в е, впечатление тези хора. Това също е изключително важно предвид и макроекономическото положение. Тематическата концентрация наистина трудно можеше да бъде постигнат. Всеки искаше да си получи парче от тортата, от бюджета. После промени в правителството, избори, това също бяха проблеми, които са посочени. Италия, например, или Унгария посочи подобни затруднения. Политическите ангажименти на регионално ниво, които които липсват. Друг проблем, който ние засекохме. И на последно място, въпреки че се увеличава комуникацията между различните администрации и ведомства, все още има какво да се направи, за да стане по-добро всичко. И сега развитието за партньорските споразумения, основно избора на тематичните програми. Както вече казахме, отделните ведомства се опитваха да вземат максимална част от бюджета. Имаше големи битки в този, в този процес, който ние засякохме. Други държави членки където нямаха желание за промяна на оперативната програма, защото са работили добре в предишния програмен период и казаха защо да променяме нещата. А, също така имаше и известни проблеми с комуникацията с Европейската комисия и а, тълкуването на показателите а, е, един дебат, всъщност е, дълъг, е, пространен протече по отношение на различните нива – общностно, регионално, национално. Голям проблем също така беше това, че много държави членки започнаха твърде рано втората фаза от програмирането, защото насоките още не бяха готови тогава, когато е, държавите членки започнаха да работят, така че отдадоха много време на програмирането, а след това трябваше пък много време да вложат в корекции, след като излязоха насоките, което доведе до различни разисквания, естествено. Сега, проблема свързан с капацитета. Няколко бяха източниците ни по този проблем. Е, интервюта с администрациите и представителите на държавите членки не са достатъчни, за да ни предоставят задълбочено представа за капацитета. Така че, когато съответно доклада на комисията беше готов, ние проведохме и няколко проучвания, разгледахме проучванията на Генерална дирекция региони, направихме е, проучване и на предварителния етап преди програмирането, преди да постигнем е, нашите констатации. Девет основни проблеми засичаме. Липса на стратегически подход към развитието, недостатъчна координация между ведомствата и политиките, липса на отчетност, лош одит, финансов и контрол – не достатъчно разделена между администрация, администриране, политическа насока, липса на умения, фрагментация, институционални промени. Не мисля, че има конкретна тежест, която можем да отдадем между държавите членки. Ние засичаме тези проблеми сред всички държави членки. например, неадекватната координация, текучество на персонала, например, институционална промяна. Всичко това засичаме както на ниво управление, управителни органи, изпълнение. Това са основни проблеми които засякохме. Направихме и самооценка, разбира се, по един много широк начин самооценката на управляващите органи са различни от това, което Европейската комисия записа в своето становище относно положението. Тяхното разбиране е, че административният капацитет, който се обхваща в 11-та тематична цел – и е, дела за малките и средни предприятия най-ефективни по отношение е, изпълнение, и прилагане на програмите и капацитет. А най-малко ефективни са унези, които обхващат проектите в околната среда и в инфраструктурата. Не мисля, че това не е логично, защото инфраструктурните проекти са по-времемки, по-тежки, по-сложни. И там наистина има много административни проблеми, предварително планиране. Има необходимост от конкретни познания и експертен опит. Така че, кой е ключовия проблем, свързан с а, управителните органи? Ами текучество, липса на ресурси, липса на по, до, достатъчно познание и опит и неопитен млад състав. А, това са проблеми, които бяха споменати от държавите членки. Там, където има, разбира се, добро заплащане, има по-малко проблеми. Но бих казала, че това остава сериозен проблем. Друг голям проблем е при покриването между управлението на програмите 2007-13-14-20. Мисля, че а, тук е необходимо да се е, разгледа в друг е, етап прилагането. Може би 2015 няма да засечем такъв проблем. Нещо, което е било е, срещано в предишния програмен период е факт, а именно затруднението да се работи успоредно по два програмни периоди. Okay, then we had the, uh, again out of the uh, out of the interviews по-нататък от проучването и събеседванията ние успяхме да направим наш анализ, след като събрахме този материал и виждаме, че в някои държави се появява някакъв е, модел, свързан с капацитета. Например, там, където има силни региони или федерални държави, има координационни е, проблеми, въпреки че има е, централизиран подход, има много силни е, регионални структури, които утежняват проблема. В Австрия, например, има централна програма, но това не означава, че регионалните управляващи органи, които вече не са управляващи, остават като една администрация, знаете, очаквате, може да възникне проблем, действително, що се отнася до въпросите, както на управлението на програмите, така и финансите. Имат едно и съща нагласа, а нещата са се променили. В някои държави и членки също така бе споменато, че има твърде много разходи които не непременно водят до ефективност и при поканите за участие те са прекалено често често организирани, а пък някак си не съвпадат с необходимата времева рамка. След това е, идва следващия етап, свързан с оценката на проектите. Много проекти звучат прекрасно в самото начало аз се сблъсках с този проблем, но когато се задълбочите, разгледате експертния опит, е, осъзнавате, че просто нещата са малко изкуствени и липсва наистина наистина съществена подплънка на проекта. И необходимо е също да се направи по-ясна дефиниция на ролите в администрацията и проблема с комуникациите е много важен не само сред, между бенефициентите, но и между различните партньори и на различни равнища. И накрая капацитета на бенефициентите да осъществяват проектите трябва да бъде изяснен. Е, бяха получени редица предложения за усъвършенстване, направени предложения от страна на страните членки и повечето от тези предложения са включени в оперативните програми. Някои от тях са включени в условията екс-анте. Някои в някои страни има значителни а, усъвършенствания в прилагането на структурните фондове. Променят се рамките, за да могат да се използват по-добре структурните фондове и да се хармонизират правилата по отношение на структурните фондове. other countries um, um, mention that в други страни споменават, че възнамеряват да възложат по-ясни отговорности на различните участващи субекти, без да споменават точно как ще се направи това. Споменават се също така прилагащите органи. Например, в Естония, която е малка страна, това е много добър подход за намаляване на броя на прилагащите органи. Интегрирането на програмният процес на Европейския съюз и вътрешното програмиране също е важно. Добър пример за това е Полша, където националното регулиране е по-добро в сравнение с много други страни членки. Необходими са също така по-добри системи за генериране на, и подбор на проектите. Въпросът се споменава, но ние все още не знаем точно как ще се прилага това предложение. Той може да доведе до решаване на много от съществуващите проблеми, но както казах, още не е ясно как ще бъде прилагано. Това е предложение, което все още не е изпълнено. Административната а, помощ а, е нещо, което често се споменава, но ние също не знаем как ще се осъществи това. Надяваме се, че а, то ще бъде изяснен този въпрос в планът за действие, свързан с условията. И накрая помощ за развитие на капацитета на малки а, местни участници в процеса. Това бе споменато от българската страна. Заключенията във връзка с капацитета ако можем да ги обобщим в един слайд, са следните. Въпреки значителният брой проблеми, натрупва се положителен опит в сравнение с предишният програмен период. Ясно е от интервютата, как действат управляващите органи и как реагират на нашите въпроси, че е настъпила значителна промяна от началото на предишният програмен период. Намаляването на броя на програмите и концентрирането на административното управление, а също така и многостранното управление е, е значително усъвършенстване. Но реалното управление, независимо от многофондовите програми, все още остава сравнително изолирано. Все още различни отдели се занимават с отделните програми. И пак ще кажа, централизирането на програмите е един а, от пътищата, но все още различни регионални органи се занимават с проблемите на прилагането, както и през миналия програмен период. А националните и регионални административни органи а, а, а, все още не са напълно готови за администрирането на структурните фондове. Какво предлагаме? на Европейският парламент. Например, условията ексанте, т.е. предварителните условия до 2016 година трябва да бъдат изпълнени плановете за действие за тези екс-анте условия, които все още не са изпълнени. Тук е необходимо много внимателно да се следи работата, необходимо е а, отлична комуникация, отлични връзки с Европейската комисия. Европейската комисия има ясен а, поглед върху напредъкът в тази област. И би трябвало по-редовно да докладва на комисията, на, на парламентарната комисия, докъде е стигнала работата. Необходимо е, както вече казах, по-внимателно да се следи изпълнението на плановете за действие. И накрая, връзките между Европейския парламент и Европейската комисия трябва да бъдат още по-добри. Трябва стандартизацията на прилагането на програмите да бъде е, следена и от комисията, и от Европейския парламент. И нещо, което за сега не представлява сериозен проблем, но новият е, програмен период 2020 е, плюс изглежда прекалено дълъг. Също така, споделянето на информация между Европейската комисия и Европейския парламент е важен въпрос. А също така увеличаването на административният капацитет. А, разбира се, този проблем не е еднакъв за всички страни членки. Има значителни разлики и за това а, трябва да се подхожда различно към различните страни членки. Това е само много кратко изложение на проучването, но няма достатъчно време, за да навлизам в подроб, по-големи подробности. Благодаря ви, готова съм да отговарям на въпроси. Благодаря, благодаря за вашето изложение. Ние разполагаме с цялото проучване, заедно с приложенията, един много внушителен документ. А сега ще дам думата на членовете на комисията за въпроси и предложения. господин Ван Нистерой, господин Шико и след това ще направим списък на останалите желаящи да се изкажат. Ik spreek in het Nederlands. Благодаря, госпожо председател. В началото трябва да кажа, че мисля, че е отлично, че има едно подробно проучване на темата. Проучването за да видим какво на практика става в приложението на новият регламент. И ние поискахме и точно това да бъде основата на проучването, но преди всичко бих искал да знам какъв метод сте прилагали в своето проучване. Става дума за качествено изследване, но бихте ли ни казали нещо за капацитета? Достатъчно ли, ли, ли например, този капацитет. Нашата а, а, а, искахме да знаем а, какво е положението там и когато говорите за възможностите за управление, като че ли излиза, че всичко там е перфектно. А знаят ли как да използват а, съществуващата система, съответните органи? А разговаряли ли сте с а, представителите на градовете, университетите, училищата, другите органи, които трябва да изпълняват това. Защото това се изисква от кодекса за поведение. Това беше споразумение, изключено през 2013 година между страните и членки по отношение на това как ще функционира тази система. Там говорихме много за партньорство, за прилагане а, на партньорския подход и бих си искал да знам какъв е методът, който сте използвали. Това първо. Ясно е, наред с това, че в някои страни, например Польша, положението е отлично. Но какъв, каква е тайната на този успех? Какво правят най-добрите? Какво правят отличниците? Установили ли сте това? Защото а, а, гледам на страница 86-87 година, където става дума за административния капацитет за прилагане на а, кохезионната политика. Имате там а, 6 подточки и виждате, че в някои страни, в Италия, например, съществуват проблеми. А, до, началото на едната година ще посетим Италия, ще посетим двете региони, които споменавате, включително и Калабрия. И трябва да знаем какви са проблемите в Калабрия. Слабост на гражданското общество и публичната администрация, недостатъчна ангажираност на частният сектор, недостатъчно участие недостатъчен административен капацитет и така нататък. Какво мислите за всичко това? Говорите за добрите практики, не е добре е да се споменат и лошите практики. И когато споменавате административен капацитет на едните и на другите, трябва да знаем докъде ще стигнем в това и на какво се дължат тези проблеми. Благодаря. Сега господин Шилов. Благодаря. Нещо, което споменахте, че а, а, кадрите а, и тяхното движение в рамките на управленските органи е много важен въпрос. И че в някои, в някои страни е, изпитват трудности именно по отношение на кадрите. А, а, знаем а, и бюджетните трудности, които изпитват някои а, страни членки. А, също това се отнася и до подготовката на персонала. А, Смятате ли, че това може да навреди на способностите на страните да прилагат тази политика на сближаване? Особено като се има предвид, е, че в новия регламент се предвиждат е, административни договори, които са така доста тежки за прилагане. И при е, този вид е, е, договори, какви са според вас начините да се подобри съществото положение? И дали качествата на кадрите, качествата на персонала могат да, да навредят на прилагането на този нов регламент? какви начини могат да използват страните и каква помощ може да им окаже комисията, за да може да решат тези възможности, те да решат тези проблеми с персонала и с тяхната способност за прилагането. Благодаря. Благодаря ви за въпроса, господин Чико. Благодаря, госпожо председател. Приучването, направено от доктор Хамза, ни дава една картина на кохезионната политика, като се спира на редица важни въпроси, като критикува някои слабости. Аз подкрепям този подход. Трябва да видим какви са слабостите на административния капацитет и какви са, е, е, е, какви са управленските възможности на органите, които прилагат тази политика. Очевидно има в някои случаи текучество на персонала, недостатъчен брой подготвени кадри, но понякога се губи положителният опит, който ни е необходим, за да може на практика да прилагаме замислените проекти. Според мен, трябва също така да обърнем внимание на критиката към отделни страни членки. Споменава се Италия, например – и бих искал, ако мога, да получа малко повече информация по тези въпроси. Що се отнася до Италия? Програмите за укрепване на административен капацитет трябва да отидат отвъд пожелателните програми. Трябва да бъдат изразени в оперативни програми. Необходимо е да се дефинират административните е, възможности е, за предаване на повече плът и кръв на е, процедурите. Необходимо е по-голям капацитет, по-големи възможности за координиране на усилията. Е, това се отнася до местните, централните органи, много пъти отделните органи в различните части така се борят за своите интереси, без да обръщат внимание на общото, което е важно за всичко. Важно е да говорим един общ европейски език по този въпрос. Изглежда в Польша са успели да направят това. Иначе, ако погледнем приоритетите, стратегиите и целите, както казах, за Европейския съюз като цяло, ние всички ги разбираме. И само ако ги разбираме обаче по еднакъв начин, ще бъдем в състояние да прилагаме достатъчно ефективно тези политики. Значи тук ни е необходим цялостен, задълбочен анализ. В Италия хората като че ли се опитват да омалуважат е, отправената към тях критика. Е, защото опростяването на процедурите, например, е особено важно, ако искаме да укрепваме административният капацитет. И именно тук куца работата в Италия, според мен. Няма достатъчно ясно виждане за укрепването на административния капацитет на Италия, така както го иска Европейската комисия. И тук има различни аспекти, които се струва да бъдат разгледани. Агенцията, която прилага кохезионната политика, няма достатъчно ясно дефинирана роля и отговорности. Необходими са и подготвени кадри, за да бъде нейната работа по-ефективна. Също така трябва да се подобри диалога между централната ведомство и регионите, защото хората много пъти не са съвсем наясно какви задачи се очаква от тях да изпълнят. Трябва да се откъснем от е, рутината от миналото. Не можем да продължаваме по същия начин, ако искаме да променим нещата. Става дума за нови правила, ако погледнете, например, член 10, в него се казва, че централното правителството, централното управление може да се намесва, ако установи значителни слабости в работата на местните власти и на регионите. Бих искал да попитам госпожа Хамза какво допълнително би трябвало да се направи, за да се реши този проблем. Благодаря. Малетич е следваща. Госпожа Малетич, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за проучването. Много добро, детайлно, с много интересни открития от терена, така да се каже. И когато го четох, се, се задава въпроси за тази част, където казвате, че държавите членки започват програмния период твърде рано. Като се има предвид комуникето на Европейската комисия, признаването от тяхната страна. Но това, което аз чувствам, е, че нещо липсва, а именно, че държавите членки трябва да имат по-различно поведение спрямо кохезионната политика. Политиката по сближаване на кохезионната политика е а, също и политика по развитие. И е много важно те да започнат да програмират, дори без да мислят какви ще са насоките, които ще се спуснат от Европейската комисия. Тоест, те трябва да помислят какво точно им трябва за собственото им развитие. Какъв тип инвестиции, какви пари, какъв бюджет но също и е, общо каква е политика. И само след като те обсъдят тези въпроси, тогава може да започне истинската кохезионна политика, а не да чакаме първо насоки. Така че мисля, че има нужда от повече комуникации между Европейския парламент, националните парламенти, за да може по някакъв начин да се каже на държавите членки, че те трябва да помислят сами повече по собственото им развитие и след това да мислят за европейските фондове по кохезионната политика като един от източниците за финансиране. И тогава цялата администрация ще работи по имплементацията. Но а, това е паралелен процес, както вече казахме. И а, ще трябва да се помисли и за а, имплементацията, и за капацитета, и, и за това трябва да се почне по-рано с подготовката. Благодаря. А сега господин Ентерич, имате думата. Изслушах с интерес и разбрах, че говорите много за проблемите, свързани с осъществяването на процеса от Европейския съюз към държавите членки. Но как да интегрираме по-добре европейските критерии в националния планинг. Но ако се, ако се интегрира твърде много този планинг, може да има проблем, свързан с националните те компетенции. И също искам да попитам по този е, въпрос, свързан с Обединеното кралство и източните ни райони. Например, споменахте големи, така широк кергион на Бирмингам. Ако в ние в Англия мобилизираме огромни средства против подобни а, идеи за изолираност, но определено трябва да, да видим как да работим, да не се разделят регионите. А, сега господин Яковчич. Добро утро на всички. Нека също да направя някои коментари по документа. Много интересна презентация. Считам, че това е добра база за по-нататъчна дискусия за бъдещите ни стъпки. Но имам все пак няколко специфични въпроса този, по този текст. Искам първо да чуя дали има а, някакво друго становище тук. А, например, има различни мнения по двата подхода централизиран и децентрализиран. Има ли някаква, някакво общо становище по цялата система? Или има, примерно, предпочитания по подхода за всяка една държава? човешките ресурси непрекъснато повтарят, нямаме достатъчно персонал и така нататък. Има ли начин да опростим този процес? Има ли начин също да опростим целият процес за отпускане на средства за бенефициентите? И една инициатива, която стартирахме скоро, а именно в комисията да изградим една работна група, така както го предложи и колегата от Италия, група за регионите, които не успяват да, да освоят средствата или да поискат такива. И съответно тази работна група ще следи какво се случва в държавите, където има проблем с средствата за някои региони? Какво мислите вие по този въпрос? Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че вашето проучване е много важно. То е необходимо също, защото имаме нужда да знаем как държавите членки се подготвят за да прилагат а, на практика програмата за 2016 2020 Чухме много коментари и смятаме, че тези предложения ще бъдат, напра... ще бъдат последвани, изпълнени на практика. Казахте, че държавите, където има силна регионална структура като цяло. се справят по-добре. Ако тук разгледахте 7 държави, Финландия и Естония са измежду държавите обаче, които нямат регионална политика, т.е. те се считат като един регион. И ще бъде интересно да видим каква е разликата между, например, държави като Естония и Австрия. Тоест, разликите между държави, където има региони и другите, където няма региони. И също искам да кажа, че участвах директно в предишната програма 2007-2014 в Литва и смятам, че можем да получим по-добри резултати, когато имаме тясно сътрудничество и където използваме партньорството с местните власти. Не просто да издаваме заповеди от централното правителство. Не можем просто да кажем, ето, тук ще ви дадем такива пари и правете това и това. Не, директното участие е много важно. И също искам да ви попитам, когато разглеждате вашето проучване, ролята на местните власти. Смятате ли, че ще има под тясно тяхно участие в новата програмна рамка? Говорихте за проблеми и за недостиг на персонал – И нашата държава има същия проблем. Говорихте за проблемите с заплатите. Например, хора, които са работили няколко години в този сектор, напускат и се опитват да търсят по-добра работа. Може би и в такъв случай ще трябва да увеличим заплатите. Е, по този начин ще задържим персонала. Не знам колко време ще ни отнеме, но бихме могли евентуално да погледнем този въпрос и също да видим, да приравним или да се опитаме да приравним условията на администрацията във всичките 27 държави. Така че държавите по този начин биха могли да се ориентират по-добре, и да сравнят. Споменахте Полша е добър пример. Аз споменах Австрия. Мисля, че е добре да имаме такива конкретни примери. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че закъснях, но е, разгледах е, до някъде само презентацията но имам чувство, че се повтаряме с една дискусия от преди няколко години. Тази дискусия непрекъснато се връща и се връща за обсъждане. Липсата на достатъчно административен капацитет, липсата на съвместимост между регионите, между системите, между целите политиката, регионалната политика и стратегията от Лисабон и така нататък. Така че мисля, че трябва първо да почистим пред собствената ни къща и да престанем да връщаме най-същата тема всеки 7 години. Не е вярно, че регионите не искат европейски средства. Не в Бирмингам или в Обединеното кралство. Напротив, всички искат тези средства, но много често това са единствените допълнителни инвестиции, с които регионите разполагат. Така че въпросът е как бихме могли да осъществим връзката между европейските цели и е, регионалното финансиране. И трябва, когато преразглеждаме политиката в средата на периода, да не осложняваме е, усложняваме на всеки 7 години политиката и да включваме нови изисквания. Смятам, че вече успяхме да стартираме нещо, нещо интересно, именно партньорство. Но колеги говориха за партньорства. И смятам, че това е нещо добро. Няма нужда да променим всичко из основи. Нека да видим какво сме направили, какво сме постигнали последният път. Така иначе целите е, винаги ще бъдат пожелателни. И тези цели като цяло могат да се променят, но това, което засяга управлението, отчетността, не бива да променяме тези правила всеки 7 години. И искам да задам а, един въпрос. Когато правихте това проучване, държавите, членки и регионите казаха ли ви, че това проучване ги интересува, че примерно искат да имат една по-дълга предвидимост и че не искат, примерно, да се сменят правилата на всеки 7 години. Казаха ли ви нещо? Госпожа Демарто сега. Благодаря. Добър ден. Благодаря за а, интересното проучване и за презентацията. Наистина считам, че бихме могли а, да подкрепим това, което казахте за Италия. Наистина е така. Липсва административен капацитет и а, тази ситуация нанася вреди в практическа гледна точка. гражданите вече не разбират тази политика, нито в економически, нито в социален план. И е също Италия се чувства изгубена в, в този нов програмен период. Друг въпрос. Не смятате ли, че трябва да имаме нова стратегия вместо да се базирате само на досегашни резултати. И не трябва ли да има едно по-задълбочено проучване, което да позволи да се разберат по-добре инструментите за оценка на постигнатото? също и евентуално някакво проучване, което да засегне обществените поръчки. Това също е голям проблем в Италия. Това проучване ще трябва да изгради нови критерии за отчетност и прозрачност на средствата, които се използват и да се, за проследяемост на фондовете. Благодаря, господин Влан. Благодаря. Извинявайте за това, че закъснях а, и не чух цялата презентация. Това, което искам да кажа е за Обединеното кралство като пример. Ам, ние подписахме споразумението за партньорство в края на октомври и а, то, в него сме съгласни с оперативната програма. Трябва да се, е, да се задейства програмата преди края на този месец и а, има една пълна промяна на структурата а, на регионално ниво. И сега местните власти търсят допълнителни средства. Имаме 39 малки организации, наречени ЛАПС, На този етап те са много малки но и, и като че ли комисията има проблем с тях, не знаем дали тези ще имат, тези организации ще имат капацитета да освояват средства. Но въпросът ми е, е че много от проблемите, които имаме, са свързани с това, че държавите членки много често сменят структурата, по която се разпределят фондовете. Такъв ли е проблема и другаде? Държавите членки сменят ли непрекъснато структурите относно управлението на структурните фондове? И това съответно предизвиква ли проблеми в оперативните програми, по които вече сме се споразумяли? Благодаря. И последният в списъка, господин Богович. Благодаря. Прочетох проучването с голям интерес и презентацията днес беше също много интересна. Това, което представите, са неща, които виждаме и в Словения. Говорихте за политическата нестабилност. Това също е наш проблем в Словения. Напоследък имаме доста промени и аз през 4 години бях кмет, после бях за една година министър. В освен на тези функции, видях колко нестабилна е политическата среда. И тези промени веднага се отразяват на програмата 2007-2013. Установяхме също, че има проблеми и за бъдещите финансови перспективи. Що се отнася до докладите на различните нива, мисля, че точно това е ключовият въпрос. И е, тук е, господин Ван Нистелрой беше е, прав в питането си. С кого сте говорили? Тези, които транспонират оперативните програми или тези, които се възползват от тях? Например, предприятията. Те какво мислят? Защото много често становищата са точно противоположни. Тези, които транспонират програмите, считат, че всичко е окей, okay, докато тези, които се ползват от тях, мислят точно обратното. Понякога е много трудно да се обяснят на хората какво трябва да правят, за да може една програма да бъде приета. И закъсненията в плани планирането ще се отразят на останата част на програмата. В Словения през 2014 и 2013 кохезионните средства бяха много важни за излизането от кризата и за връщането на пътя на растежа. И се надяваме съответно да можем бързо да приемем тази оперативна програма за следващия програмен период, за да можем да работим на практика. Господин Арима. Да, благодаря ви. Надявам се, че комисията бе била съгласна, че е, политиката по сближаване и съответните средства, предвидени за нея, са много важни неща. Констатацията на проучването сочат на там, че а, м, има проблеми в държавите членки, на практика във всички, що се отнася до прилагането на програмата. Това е свързано също така и с проблеми, свързани с спазване на нормите и правилата. А, казахте, че има недостатъчен контрол, механизми за финансов одит и прочее. Очевидно, ние трябва да защитаваме финансовите интереси на Европейския съюз. Действително, над 4000 са тези нарушения, които не са злоупотреби, а злоупотребите са към 321. С други думи, всичко това обаче има а, изключително голямо въздействие и е свързано с лошо прилагане на политиката. И наистина предварителната оценка би трябвало да помогне да се предпазим от тези злоупотреби и нередности още в самото начало. По-нататък, броя на нередностите няма да нараства, ако а, започнем да въвеждаме нова система. Както виждате, всичко това, което посочих като данни от 2013 година и разбира се отнася до предишните правила и регламенти. А новите правила дали ще доведат до намаляване на броя на тези нередности или ще видим увеличаване. Благодаря. Председателката, благодаря. Други въпроси има ли или предложения? Не. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Хамза да отговори на някои от заданите, зададените въпроси, ако това е възможно, разбира се, имайки предвид вашето проучване и резултатите от него. Имате думата, госпожо. Oh, I'm sorry. Първо, Относно методологията, това не е емпирично проучване, така че бюджетът няма възможност да, да се анализира, що се отнася до ползвателите. Обаче извършахме излични проучвания относно бенефициерите и тяхното мнение, така че със сигурност този аспект е повлиял на нашите заключения. На второ място, идеята за проучване на Европейския парламент е да се включат препоръките съответно в доклада, който ще се подготви от Европейския парламент. Има много препоръки по отношение на държавите членки, местните, регионалните власти. Е, ние можем да изпишем стотици страници, ако трябва да ги отразим, защото проблемът, свързан с реалното прилагане на фондовете, не е разрешимо на общностно ниво. Разрешимо е на ниво държава членка. И всяка една държава членка се отличава от другата. Това искам да упомена относно методологията, която сме използвали. Входният материал, който използвахме, бяха проучванията на комисията Генерална дирекция е, региони наистина много обстойни проучвания, имперични. Също така използвахме и отделните разговори, интервюта, които проведохме с съответните структури и органи, не с бенефициари, както казах. Но пък извършихме и друго проучване, в което включихме и информация за тях. Освен това искам да упомена, че нашия партньор в проучването ЕПРЦ е, е научно-изследователски институт от Обединеното кралство, разполага с богати познания в тази област в особено северо-западната част на Европа. Сега, по другите проблеми и въпроси, които ми бяха зададени, структурата, например. Имайки предвид промяната в личния състав, и структурните фондове. Мисля, че всяка една държава членка трябва да вземе решение. В Полша, например, имаше структурни промени, които проучахме, сходни с промените, които се извършиха на общностно ниво и в Полша. Полша така ли, че трябваше да промени структурата си? Що се отнася до Австрия, много малък бюджет, например, що се отнася до структурните фондове, Наистина, е, що се отнася е, до желание да се промени структура, ми нямаше, защото не беше обосновано подобно желание. Така че, тези държави членки с по-малък бюджет и имат нужда от тези средства и ги използват, но те не са готови да преорганизират националните правила, например, в този смисъл. Толкова по отношение на структурата. Промяната в личния състав. Много различни проблеми съзираме тук. Първо, економическото положение – трябва да имаме предвид. Сега може би по-малко имате кушчество, защото е, хората предпочитат сигурна държавна работа. От друга страна обаче, с новите е, регламенти и правила е, се засяга също така и въпроса свързан с личния състав е, и изискването да няма договори по-дълго от две години годишен период. И в някои е, държави членки са назначавали личен състав продължение на две години, а пък е трябвало след изтичане на този период да назначават нови хора, ако предишните напуснат, защото си намерят по-добра и по-доходна работа. Това са някои от проблемите, а в Балтийските страни, например, едно голямо дружество след три годишна работа в управителни органи предлагат много добра работа и по този начин набират собствения си е, персонал срещу много по-високо заплащане, понякога до 10 пъти по-високо. Няма как да се конкурираме с подобни условия. На следващ етап. Um, regarding, regarding um, Italy, which... По въпроса е, зададен във връзка с Италия. Наистина това е един отделен случай. Имам предвид и Италия. Много а, е, програми с много силни региони е тази страна. Разбира се, със сигурност знаете много повече за Италия от мен, но личното ми мнение е, че конкретно в този случай комуникацията между националното ниво и регионалното ниво следва да се подобри. Особено в Италия е, регионите трябва да бъдат следвани много отблизо, що се отнася до изпълнение на програмата. Тематичната концентрация на новия програмен период, според мен, помогна много за целенасочване на проектите – с цел избягване на широки проекти, обхващащи цели региони. Някои държави членки, например, оперативните програми разработват под проекти, за да може да се насочи вниманието към стратегически въпроси. И на следващо място, нещо изключително важно, което може да помогне от общностно ниво – екс-анте условностите, предварителните условия, които не всички държави разкритикуват до край, но искам да подчертая, че това е средство, инструмент, който може да гарантира по-добро структуриране в планирането и разпределението на структурните фондове, ако разбира се, се изпълнят както трябва и ако Европейската комисия подпомогне държавите членки при създаването на програмите. Що се отнася до интервютата, които бяха проведени, що се отнася до а, запазване на системата, да, имаше и оплакване, че отново всичко трябва да се промени, отново се появяват нови изисквания, нови правила, които изместват предишните. Но на практика не виждам много промени в структурен аспект. Да, оперативните програми може би са намалени. Изключвам Обединеното кралство друг и по-скоро Англия, където има структурна промяна. Но в други държави структурните административните системи си останаха на практика непроменени. Що се отнася до проблема, свързан с корупцията? Струва ми се, че на общностно ниво и европейските програми могат да бъдат проварени така, че най-добре да се направи анализа. Например, в Австрия не знае е, други е, фондове, които да изискват оценка по подобен начин. Така че ако корупцията по други програми е по-висок или по-нисък, аз не мога да кажа, защото няма наистина е, сравними е, данни. Е, на европейско ниво се извършва оценка. Това е много добра практика, която според мен трябва да се използва и при освояването на други фондове. Например, в Австрия знае, че се водят много разисквания по този проблем и не всичко в крайна сметка се свежда до корупция. Има и много грешки знае, че има проблеми в тази област, но не всичко може да бъде е, подведено под рубриката е, корупция. Необходимо е наистина да се анализират е, различните етапи, да се извършва контрол, вторичен, много служители, разбира се, участват. Има изключително много засилване на бюрократичните аспекти, свързани с изпълнението на европейските фондове. Много внимателно казвам всичко това, но а, не мисля, че ще има голяма промяна тук. Не мисля, че има програма между сегашния и предишния програмен период в тази област. What else? Sorry? Какво друго? А, да, извинете ме, обществените поръчки. Действително. На общностно ниво не мисля, че има проблем тук. В крайна сметка на национално ниво под прага може би е, виждаме е, проблеми. В някои държави членки има, разбира се, и регионални правила за публични обществени поръчки, така че още повече се увеличава бюрократичната система. В някои случаи има подобни процедури и за 500 евро, което отнема време не и е непълно ненужно. И наистина се помага на някои хора да заобиколят подобно изискване – Например, в Северна Вестфалия смениха процедурата обществени поръчки, за да може по-добре да се изпълнява програмата. Това наистина според мен е добър пример. Обществените поръчки според мен трябва да бъдат по-добре приспособени във всяка една държава членка. И наистина Европейския парламент извършва проучване относно обществените поръчки и проблемите, които съществуват в тази област, различните подходи, които се възприемат от държавите членки, се анализират. Друго какво остана? по отношение на подхода централизиран регионален. Първо, не мисля, не, не може да се каже, че регионалният е по-труден, отколкото от централния. Например, в Польша има регионален подход, но той не е нито не е толкова по-добър, отколкото централизирания подход. От друга страна, Естония, Латвия са малки държави и не виждам потребност да се възприеме регионален подход. Същото е валидно и за Австрия, между другото. В Естония, моля, е, поправете ме, ако греша, но може да има възможност да липса на силна федеративна система, каквато съществува е, в Австрия, например, където се управлява. Тоест не може лесно да се централизира в е, тази страна. А според мен централизираният подход в Австрия е по-добър подход, що се отнася ефективното изпълнение на програмите. Защо? Защото бюджетът е много малък и някак си няма смисъл да се разделя на 8 части в конкретния случай. Тук по-скоро става въпрос за ефективност, резултатност при изразходване на бюджето, на какво ниво, вместо да разискваме централизиран подход или регионален да възприемем. Okay. Is that... Thank you. Председателката. Благодаря ви. Благодаря за а, вашето изказване. Ще дам думата на представителите на комисията сега. Госпожа Перин или господин Бойман? Thank you, thank you. Благодаря, госпожо председател. Казвам се Бойман, ръководя административната административния капацитет и изграждането ми в съответната дирекция е, и колегата ми работи в това звено. Благодаря най-напред за а, направеното представяне на проучването госпожа Хамса, интересните препоръки, които също ние можем да използваме. Благодаря и за интересните елементи, които засегнахте. Ние работим по тях и се надяваме, че ще стигнем със свои предложения. Сега, що се отнася до процедурата за преговорене, партньорските споразумения, оперативните програми. Като а, кон, кон, съответно център, който работим в тази област, ние правим проверка а, и разглеждаме всички а, проекти, както анализираме и а, кандидатстването за финансиране. Разбираме се, не засягам управлението на фондовете. Държавите членки би трябвало по-стратегически да правят своите предложения на първо място къде са проблемите в първия период, за да може да бъдат те в центъра на вниманието във втория про, а, проект. Обединеното кралство, Франция, Чехия, например, направиха се сериозни предложения за промени вследствие на подобен анализ. А, стандартизираният подход, който използваме, се състои от три стандарти тълба. Ако искаме да се укрепи административния капацитет, първо трябва да се анализира структурата на управлението на фондовете, т.е. необходими са различни програми, оперативни, със съответно ролята на управляващия орган и възлагане на задачите към междинните органи. На второ място човешките ресурси някои държави членки, особено тези, които се присъединиха 2004 и по-късно, са изправени пред голям, а, голямо текучество как се задържат хората в организацията, как се обучават, е изключително важно. И на трето място системите и инструментите, с които разполагате за наблюдение, за оценка, проучвания, като настоящето, как може да се използва всичко това за укрепване на административния капацитет. Най-важното е, че капацитета не се разрешава само с назначаване на повече хора. Трябва трите стълба едновременно да бъдат разглеждани. Ако подходите така, тези три стълба отново остава да се разгледа и въпроса с управлението на високо ниво, не в изолация, в политически контекст, как системата в държавата членка е организирана и тук се връщаме също така на политическите нестабилност и проблеми свързани с злоупотреба и корупция. Сега, 27 от 28-те е, партньорски споразумения са прияти и сега основните елементи в тях трябва да бъдат преведени на езика на изпълнението в оперативните програми. Разбира се, техническата помощ може да се използва. Бихме желали да се отдалечим от предишния подход, в който техническата помощ се считаше за обща сума, която може да се използва за самия проект. Сега бихме желали наистина да се насочи вниманието към конкретните затруднения в хода на изпълнението на проектите. Нов регламент, нов член всъщност има, което се изисква от държавите членки да заложат мерки за борба с злоупотребите. Техническата помощ следва да се използва за това. Екс-анде условностите, които трябва да се използват и използват в плановете за действие. Бихме желали да се използва техническа помощ, когато е необходимо отново за преодоляване на тези проблеми. Тоест, искаме всичко да бъде по-целенасочено насочено. И на последно място, човешкия ресурс, персонала. Е, също тази помощ е предвидена и за това. Важно е да се знае как се използва, за да се е, подпомогне е, щатната таблица, заплатите. Необходимо е да се използва и за съфинансиране на заплатите. Но като цяло бихме искали да заложим по-стратегически подход, колко души да бъдат набрани, къде назначени, т.е. подход подходът трябва да бъде по-стратегически. Това се опитваме сега да постигнем в хода на преговорите за новите оперативни програми, като звено, в което Работим по много конкретни инициативи, проблеми свързани с обществени поръчки, например, у, у, програми за обучение на управе, управляващи органи, посредници, също така а, или семинари за борба срещу корупцията и злоупотребата, например в 10 държави членки, ще ги организираме, да нашия обхват е доста широк. Благодаря ви. Thank you. Благодаря. Благодаря ви за представянето на проучването. Благодаря за всички, които участваха в неговото обсъждане. Благодаря и за приносът на Европейската комисия. През едните месеци ще продължим да следим тази тема, да, вървим, да видим как вървят преговорите между страните членка и комисията. И разбира се, ще се върнем към резултатите от това проучване и как е, вървят нещата в е, отделните страни членки във връзка с темите обсъждани днес. Благодаря на всички, а сега продължаваме с следващата точка от нашия дневен ред, а тя е годишен доклад за 2013 година относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Борба срещу измамите. Комисията по бюджетен контрол подготвя доклад по собствена инициатива в резултата докладът на комисията от 2013 година за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и борбата срещу измамите. А, нашият докладчик а, е господин Римон. Беше поискано нашето становище, което да бъде внесено до 8 декември. Срокът е много кратък единственият начин да се спази този срок е да се разпространи чрез е, имейл проекто становище, да се изпрати до всички членове на комисията. Нямаше възможност становището да бъде преведено за днешното заседание на нашата комисия. Затова получили сте проекто становището на английски. Преводите ще бъдат на разположение до 7 ноември предлагам следният график за нашата работа по проекто становището. Ще получите преводите на проекта становището до 7 ноември. Може да решим срокът за измененията да бъде до обед на 13 ноември, четвъртък. Това значи една седмица след като получите преводът на, на проектостановището. И ако приемем това, ще имаме възможност да гласуваме по проектостановището на нашето заседание на 3 декември. Това е предложеният график. А сега ще дам думата на господин Аримо. Благодаря, госпожо председател. Днешният доклад е посветен на доклада на комисията относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, борбата и борбата срещу измамите. Както вие току-що посочихте, трябваше да работим в много съкратени срокове, тъй като а, бюджетната а, комисия също ще даде своето становище, значи трябва ние да дадем нашето мнение в рамките на една седмица. Срокът за внасяне на предложенията и изменения, съгласно предлагания график, също е кратък. Ще се спра на най-важното. Какво е, е най-важното в моя доклад? Разбира се, докладът ще бъде по-нататък изменен и допълван. По отношение на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и борбата с измамите, мисля, че всички сме съгласни, че тук става дума за правилното използване на европейските средства. Как използваме парите на Европейския съюз? Това е нещо, от което до много голяма степен зависи доверието, което ще имат в нас европейските граждани, как ще гледате на нашата работа дали има конфликт на интереси между страните членки и Европейския съюз е друг въпрос. Например, някои страни може да не докладват или да не докладват своевременно случаи на измами или пък е, да не публикуват е, достатъчно е, надежни статистики, статистически данни. Парламентът и неговите комисии трябва да внимателно да разгледат тези въпроси, за да може измамите да се разкриват колкото може, може, може по-рано и да се правят съответните заключения. Много, много важно е да се борим а, срещу а, относително отрицателният образ, който а, съществува в съзнанието на гражданите за Европейския съюз. 23 милиарда евро неизплатени фактури е, е една много голяма сума. И е, в рамките на нашето желание да защитаваме финансовите интереси на Съюза. Така че трябва да бъдем сигурни, че средствата в ръцете на страните членки се управляват и използват по предназначение. Особено в настоящата е, климата на бюджетни съкръщения, трябва да представим сериозни доводи, с които да докажем, че правилно управляваме а, тези средства. А, аз а, по образование съм юрист а, и а, трябва, знам, че има някои основни въпроси, които трябва да бъдат зададени. Как дефинираме преди всичко финансовите интереси на Европейския съюз? Как дефинираме измамата и как а, а, дефинираме понятието а, нередност? Защото от една страна има пропуски, а от друга страна има измами. Трябва да бъде ясно а, кое, кое какво е. И като се запознах с предложението на комисията виждам, че там има дадено определение на понятието измама. В преамбюла също така се изброяват различните начини, по които 28-те страни членки дефинират понятието измама в рамките на защитата на своите финансови интереси, а също така какви мерки трябва да се вземат за борбата с измамите. И трябва да се каже, че 28-те страни членки имат 28 различни дефиниции и 28 различни подхода към този проблем. И мисля, че това е сериозен проблем. Трябва, разбира се, да се борим с пропуските и с измамите, но преди да го сторим, трябва да знаем точно за какво говорим. Тоест, трябва да имаме много ясна, ясно дефинирани понятия. Защото ако не можем да дефинираме а, параметрите, за които става дума, няма да може да решим проблема. Сега, а, да кажа а, а, някои цифри. През 2013 година е имало 16 000 16 000 нередности и изма, измами, което е, възлиза на 1 милиард и 400, на 2 милиарда и 400 милиона евро. Това е 1,3% от а, плащанията. Ако сравним тези данни по години, примерно 2013 с 2012 година, ще кажа, че нередностите са се увеличили с 17%. Тоест, това са случаите, за които се съобщава. Те са се увеличили с 17%, но има и още нещо. Субите, за които става дума, са, са, намали, са намалели с 36%, което е изненадващо. Докладът засяга кохезионната политика, нещо, което обсъждахме тук, и кохезионната политика е източник на финансови нередности и пропуски и комисията прави разлика, прави разлика между пропуски и измами. Едното е грешка, която е направена неволно, а другото е фалшифициране на документи с цел измама. А разбира се, грешките винаги са възможни. Администрацията прави грешки, особено като се има предвид недостатъчния капацитет на много страни за прилагане на кохезионната политика. която в много страни не се прилага достатъчно добре. Значи, говорим за 1 милиард и 200 милиона резултат от тези грешки и измами и става дума за 15% увеличаване и на броя на случаите, и на броя на пропуските и измамите и казахме, е, броят е, на тези случаи се увеличил, а пък е, общата, общия обем на сумите е намалял. Нещо, което, както казах, е достойно за очудване. Какво значи всичко това? Значи ли то, че мерките, които са били предприяти за защитаване на финансовите интереси на Европейския съюз, дават плод, са резултатни? и страните членки правят опити за разкриване на пропуските и измамите, или, може би, това значи, че страните членки допускат повече грешки при прилагането на а, програмите, при освояването на фондовете. Първото би било една добра новина, второто тъкмо а, напротив да приемем, че страните членки по-добре управляват фондовете на тяхно разположение. И отговорът обаче на тези два въпроса не е ясен. И затова в моя доклад аз ги споменавам в така най-общ план. Първото, което трябва да се направи, ако говорим за пропуски, около 4700 такива има съобщени, те могат да бъдат предотвратени, ако мерките за прилагане а, са по-стройни и по-добре се използват. Предварителната оценка, оценката ex ante, трябва да бъде усъвършенствана, за да може да намалим пропуските. Но ако говорим за измами, т.е. когато говоря, това става дума за углавни действия, а, но когато говорим за измами, не е обязателно става дума за корупция. А, но трябва да се посочи, че броят на измамите също е намалял. И мисля, че тук пък е необходим по-добре, по-добър външен контрол. И за това през последните години комисията направи предложенията, които според мен са в правилна посока. Парламентът също смята така. Бяха създадени координат, координационни органи, така наречената служба АВКО, служба за координиране на борбата с измамите. Това е, така да се каже, свързващо звено между страните членки и ОЛАФ. А, и а, регионалните органи в страните членки. А, тази, тези служби трябва да се организират правилно, за да може правилно да се събират данните, да се докладват своевременно, за да могат да бъдат от полза. Това е първата мерка, която се предлага. Втората се отнася до следното. Но Необходима ни е единна дефиниция на понятията пропуск е, и измама. Е, е, само когато имаме един, единна дефиниция, обща за всички страни членки, ще можем да се борим с а, тези явления. Необходима ни е не само единна дефиниция, необходимо е и единен подход към санкциите спрямо измамите. Това би помогнало намаляването на броя на измамите. През март 2014 година бе одобрена бе одобрено решение за служба, която все още не е ясно дефинирана а, Европейска прокуратура, която ще помогне за борбата с измамите. Според мен това може да донесе сериозно до намаляване на броя на измамите. Разбира се, съществува и въпроса докладват ли страните членки всички случаи на измама. Нещо, което има отношение към измерването на явлението. Тоест връзката между страните членки и ОЛАФ трябва да бъде подобрена и трябва да бъде напълно ясно как се иска, изисква да, бъде доклад, да бъдат докладвани случаите на измама. Нещо, което ще има и а, превентивен ефект. Както казах, до 13 е, ноември трябва да представим становището, за да бъде обсъдено и в скоро време ще, то ще бъде гласувано, това проектно становище в бюджетната а, комисия. Главният доклад на господин а, Пирински е предвиден за 8 януари и за внасене в пленарна зала през февруари до година. Искам да благодаря на секретарята на комисията за свършената до сега работа и бих искал също така да помоля колегите да участват активно в обсъждането на а, тази тема и да ми кажат какво мислят по всички тези въпроси. и да направят предложения за изменения. Благодаря. Благодаря ви за представянето на доклада. Всички членове на комисията вече разполагат с английската версия на проекта Становището. Ще получите превода до 7 ноември и ще имате време до 13 ноември за внасяне на изменения. Имате думата. И вече имам няколко души записани. Първо господин Бранко Лопес. Благодаря. Относно измамите, не бива да се стоим и да се възхищаваме на свършените усилия, трябва непрекъснато да искаме и да правим повече. Този доклад нас е известен оптимизъм, а именно намаляването на известни проблеми, 38 а, гре, типа грешки, 38% различни типове грешки и по-малко, но също така и намаляване на измамите. Но а, виждате, че броят на случаите се е увеличил, въпреки че като цяло обема изглежда по-малък. Също положително е, че за първи път кохезионната политика не е областта с най-много измами. И също така, проблемите, които са засечени, са осъществени чрез механизма за контрол на Европейския съюз, а не чрез допълнителни съдебни разследвания. Но все, при все това няма напредък относно сроковете. Тоест, тези срокове а, са много дълги. При все това можем да поздравим усилията на комисията, но, както вече казах, смятам, че е нужно да се включат и други допълнителни мерки, административни, юридически, за да бъдем още по-ефективни в борбата с това зло. Смятам, че комисията трябва да се противопостави на лошата употреба на а, обществените фондове. Със сигурност ще има допълнителни размисли след този дебат и ще трябва да се помисли как да променим самата система и също системата за засичане и преследване и наказване на измамите. Ние сме в много деликатен момент и нашите граждани в момента правят огромни саможертви в социален план, в економически план. Знаете, че заедостта е много несигурна. Така че ние трябва да водим борбата с измамите, този бич за цялото общество. Трябва да осигурим повече прозрачност в фондовете. И също смятам, че ще бъде добре, когато говорим за целите на Европейския съюз, да а, поискаме повече финансови средства, за да а, динамизираме економиката и едновременно с това да се борим с подобни измами, защото вече използваме лошо настоящите средства и гражданите не могат да разберат как е възможно това. Трябва да сме много по-мотивирани, много по-стриктни, когато представяме тези резултати. резултатите трябва да са много по-добри. Но все пак, нека да кажа, че като цяло се забелязва едно подобрение спрямо предишните статистики. Благодаря. Господи Лентерич, имате думата. Благодаря. И слушах с голям интерес и е интересно да чуя коментари за това как се подобрява ситуацията с измамите. Но от местните съвети, националните правителства, всички тези ам, проблеми си съществуват по тази вътрешна верига. Тоест, колкото по-голямо е правителство, толкова по-голям е проблема. И то започва с усещането, че едва ли не си делим парите на правителството, парите на Европейския съюз. Не е така. Това са парите на данакоплатците. Над 2 милиона евро неизправности, проблеми. Това е голяма сума, въпреки всичко. Казахте, че Кохезионния фонд допринася 15% за тези не... проблеми. А, но не бил а, не е от Кохезионния фонд, но така или иначе по-голям, колкото по-голяма е структурата, която ги управлява, толкова по-голям ще бъде проблема. И мога да кажа, че тези цифри ме ужасяват. Може би трябва да разгледаме тези цифри по-внимателно. Обществените служби, които наказват измамите, те първо ще трябва да търсят из Европейския съюз. И в краткосрочен план при никакви обстоятелства няма да стане така, че тези пари да бъдат изирани от едно правителство към, от една държава към друга и да бъдат спрени. Благодаря. Сега господин Луан. Благодаря. Относно Европейската прокурорска служба. Както Бил вече каза, това е нещо, което а, бива като че ли не одобрено от повечето партии в Обединеното кралство, било то заради мисията или други. И мисля, че ние хаби много време, стремейки се да създадем тази служба а, и да получим одобрението на всички държави, за да пуснем в действие тази служба, не мислим, че ще има кой знае какъв резултат от нейното функциониране. Казвате, че има голям брой нередности. Тези нередности обаче са често от голямо, от, от различно естество. И в някои случаи те могат да са много големи и, и значителни, в други случаи може да са тривиални, просто някаква административна грешка. И И Европейският съюз едва ли не променя а, целта, някакси се отклонява вниманието към дребните неща. И е, много често това засяга репутацията на европейските фондове и осложнява самите процедури в не, особено в неправителствения сектор. Когато говорим за значимостта на намеренията, понякога дори без умишлено се получават такива грешки, чисти грешки. Грешки в администрацията, грешки също така и при тези, които подават документите за кандидатстване. И има разлика между правилното прилагане на, примерно, техническо ниво и Например, там, когато става някакво леко отклонение на процедурите или нещо такова, т.е. нямаме правилно прилагане. Например, когато става въпрос за някакъв обществен проект, строене на мост или нещо такова. И а, това понякога може да бъде неумишлено и трябва да се гледа по-леко на него, но в някои случаи има умишлено такова отклоняване, използвайки вратички, за да се освоят и да се присвоят държавни средства. Надявам се да правим много внимателно тази разлика, когато прилагаме новите програми до 2020 и да се съсредоточим върху истинската измама. И се обръщам към оратора. Можете ли да направите тази разлика? Има ли проучвания, които да казват, да дават препоръки не как само да се борим с измамите, ами как а, да не попадаме в капана на тези регламенти, които водят до повече забавене в сроковете и други. Благодаря. А сега господин Склек. Благодаря. Колеги, първо, нека да приветствам усилията на комисията за издирване на измамите за изминалият програмен период. Считам, че в нашия комитет, нашата комисия, ние се опитваме да запазим интегритета на финансовата ни политика като цяло. В документа на комисията като цяло можем да видим, че броят на измамите се е увеличил, но като цяло стоеността им е намалява. Оптимистично настроен съм в такъв случай и не смятам, че ще има много други възможности за а, а, измами но това се дължи до някъде и на механизма за контрол, който е подсилен. И така трябва да продължим и за бъдеще. Трябва също така да подсилим службите, които се борят с измамите и да а, хармонизираме тези служби в целия Европейски съюз. Не трябва да позволяваме разлика между отделните задачи и отделните служби. Имаме нужда да надграждаме над, състоящ, над настоящата система и да, из, да използваме потенциала. Трябва също така да помислим евентуално за нови служби, например, които да бъдат евентуално организирани от държавите членки. Благодаря. Благодаря. Госпожа Малетич, имате думата. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за този е, добър документ. Вие казахте по време на презентацията на доклада, че оценката ex-ante и контролите са много важни за намаляване на броя на нередностите. Съгласна съм с това. Също така подчертахте, че има нужда от добра правилна дефиниция и е, смятам, че наистина е добре да имаме ясна система. А, също така да имаме дефиниции, които да не се тълкуват по различни на, начини, защото ако имаме такива различни тълкувания, ще имаме и проблеми. Също трябва да наблегнем на нуждата от превенция и информираност или обучение защото това са ключови елементи за намаляване на броя на нередностите. Да, чух различни примери от практиката, когато крайните бенефициенти правят, допускат грешки, нередности, но те дори не знаят, че това е грешно. Един пример. Много често срещан, например, в проект, в бюджета на проекта пише, че крайният бенефициент ще купи врати прозорци от дървен материал и е на пазара. Той купува алуминиеви по-ефтино с по-добро качество. Тоест, крайният бенефициент беше много щастлив да може да си купи нещо на по-добро качество с по-ниска цена. Но, когато дойде одита, се казва, ето това е нередно, защото в бюджета е писано това, а пък на практика сте купили друго. Ето това е нередност и съответно вие трябва да върнете парите. И тогава имаме двоен проблем. От една страна има нередност системата и втория ни проблем е, че имаме бенефициент, който губи доверие в европейските пари и в европейските фондове. Ето, това е просто липса на комуникация и информираност. Трябва да работим по този въпрос. Благодаря сега, господин Зеле. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Ариман за този доклад, за свършената работа. Той а, много добре показва нередностите в дефинициите. Показва също и какви са типовете нередности, а, че има древни грешки, но има истинска измама. Много често има измами, а, има нередности, извинявайте, които са свързани с неспазването на условията на а, тръжната процедура, примерно. Понякога това е свързано и с а, недостига на персонал. И също понякога има и промени на правилата в течение на процеса, но това не е измама, а просто са нередности. А после забелязахме също, имаше такива случаи, когато има истинска измама, а, например по ОСП е имал такива, но а, в кохезионната политика също има а, проблеми точно с неспазването на правилата. Ето на това трябва да наблегнем. И колегата Аримон много добре го казва в този проект доклад. Много често в обществения дебат възниква въпроса как се използва структурните фондове. Коректно ли е това използване? Но много често това използване е критикувано и ни се казва, че, например, строим летище в една пустош, където има само един полет на ден, примерно. Това се дава за пример и, и това е в ущърп на нашата репутация. Мисля, че трябва да помислим как по-разумно да използваме фондовете, те да се използват коректно в насока, която Европейския съюз иска наистина да върви. Когато колегата Римон говори за контрола от трети външни органи, нещо, което вече комисията се опитва да направи в селскостопанския сектор, смятам, че това би могло да намали проблемите. И когато говорим за корупция, там вече и министерствата трябва да се намесят. Много често обаче има грешки, които могат да бъдат премахнати. На тях трябва да се спрем. Тези грешки се допускат просто защото нямаме подходящите лица на подходящия пост. И за това има грешки. А после с процедурата по комитология, комитология е, нещата стават сложни. Трябва да упростим този процес. Защото си даваме сметка, че на национално ниво проблемите си остават. Господин Ван Нистерой, благодаря, госпожо председател. Текстът е на английски, но аз ще говоря на холандски. Може би ще е добре да погледнем и предишният период. Имахме доклади по същата тема за миналия период. Колегата Обрехт и други и направиха такива имаше анализ на различните програмни периоди, на действията и как да се борим с измам... измамите. Направихме анализ и на различните елементи, свързани с измамите. И мога да кажа, че този анализ беше много детайлен. И колкото по-детайлен става, толкова повече интересни неща откриваме. А, так, и смятам, че с едно добро комуникиране на, на проблемите можем да постигнем много. Ще видите, че вече а, сме взели голям брой мерки по време на тези програми. А, предишни програми. Вярно, може би а, ще ви завидят малки тези мерки, но те все пак дават резултати. Така че смятам, че е добре да тръгне в тази насока. Мисля, че е важно също днес, благодарение на всичките изменения, които са нанесени, да а, се опитаме да предвидим ситуациите. Говорихте за, примерно, мост и как се отклоняват средствата, както а, и други подобни. Вярно е, има много такива случаи, вярно е, стават грешки, така че да се запитаме какво можем да правим в партньорските споразумения и в програмния период като цяло. Смятам, че трябва да се поставя акцента върху познанията, да се върви към устойчиво развитие, да се обърнем към малките и средни предприятия, да ги обучим. Смятам, че ориентацията е много по-ясна и това наистина дава бъдеще на кохезионната политика. А сега относно въпросите, които се задавам. За близко бъдеще, примерно след 2-3 години, със сигурност ще има нови доклади, които ще са още по-детайлни и ще засягат различните резултати. Ако няма достатъчни проценти за намалението на CO2, разбира се, средствата ще бъдат поставени под въпрос. Мисля, че и, в, да, и там трябва да допринесем по някакъв начин. После тази Европейска прокурорска служба, парламентът без съмнение се е произнесъл вече, но а, днес установяваме, че имаме инструменти, които, с които разполагаме и които се прилагат добре, но въпросът е дали те се прилагат добре, дали се прилагат правилно. Разбира се, можем да създаваме и други служби, още много служби, но те да нямат никаква добавена стойност. И а, трябва вече да, из, да използваме вече съществуващите инструменти спрямо тези, които правят измамите. Финансовите декларации в отделните държави членки. Това е също средство. Има и много други от страна на министрите на финансите. И установяваме в контекста на тези програми, че трябва да следим дали е, тези разходи се правят е, и че средства се, дали се използват за правилната цел. Разбира се, в различните държави има различни култури. Новият комисар говори за нулева толерантност. не знам дали това са празни амбиции, но може би ще трябва да работим в тази насока, но не знам дали това включва създаването на нова служба имаме вече достатъчно средства на разположение за добро управление, за сътрудничество между отделните държави, членки и техните органи. Голям брой разпоредби тук ще бъдат просто копирани. И не смятам, че трябва да се а, създава нова служба така от нищото. Относно съвета, който трябва уж да подкрепи, аз обаче чувам, че съвет е против тази прокурорска, Европейска прокурорска служба. В такъв случай, може би, не ще трябва просто да подсилим съществуващите служби. Европейският парламент вече се произнесе и смятам, че бихме могли да помислим и да решим. Благодаря, господин Хилаут. Благодаря, госпожо председател. Няколко думи да, към докладчика. Много интересен доклад. Това, което виждаме в дъното на цялата тази борба срещу измамата, е интересът на Европейския съюз да увеличи капацитета си и да защити своите средства и средства на накопаците си. И относно казаното, така както и комисията го казва, именно идеята за Европейска прокурорска служба. Вече чухме от господин Ван Нистерой, че има още много въпросителни, но видяхме относно тази служба, че голям брой държави и национални парламенти изказаха много силни резерви беше спомената също и проблематиката относно дефиницията измама. Дали се прави умишлена е, и всички нередности дали са умишлени или не. И кога става въпрос за едно самостоятелно такова нарушение или пък организирана престъпност. И а, как да напредваме е, а, в също така в тази прокурорска служба, а, дали преди да започнем с службата, не трябва да изтъкнем една дефиниция на измама. И комисията също каза в своя доклад, че държавите, голям брой държави трябва да положат повече усилия за засичането и обявяването на измамите. Можете ли да кажете какви са критериите, които се използват в това отношение? Thank you. Thank you very much. And Mrs. Благодаря, госпожа Пичерна. Грация, президенте. Йо... Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за това становище. Споделям насоките на този проект и искам да представя някои изменения. Докладът на комисията предвижда една рамка, много положителна, така да се каже, когато става въпрос за борбата с измамите в кохезионната политика. Вярно, броят на нередностите се е увеличил, но сред средствата, които са отклонени така, намаляват трябва да наблегнем и на усилията. Усилията, които вече се полагат постоянно от комисията, както и националните власти. И също считам, че ни чака дълъг път. Трябва да продължим да се борим с измамите и голям брой статистически елементи, за които говорихме тази сутрин, всъщност се базират на различни критерии и е, критерии на национално ниво. И тези критерии могат да доведат до неточност в данните, защото много често това се дължи на някаква превентивна политика от държавите на членки, на местно ниво, на национално ниво и е много трудно да се правят сравнения в такъв случай. Струва ми се също много важно да продължим обмена на данните и обмена на добрите практики добри практики, които са изградени от различните държави. В това отношение и Италия вече осъществи големи и положи големи усилия, които са оценени многократно от Олаф. И за това искаме да продължим с момента на добри практики, защото те са различни в държавите членки и всички можем да се възползваме. Не можем да си позволим да губим дори едно евро заради такива незаконни измами. Особено в този контекст на криза. Така че всяка измама и отклоняване на обществени средства трябва да бъде наказана много строго. И за това предложението за създаване на Европейска прокурорска служба или пък други мерки, свързани с наказателното право, всичко това ние сме готови да го подкрепим. Знам, че по време на последното ние парламент вече имаше голям, много свършена работа в това отношение и мисля, че бихме могли да продължим а, така и то в разумни срокове. И накрая по въпросите, които бяха споменати за нередностите, които не са измами мисля, че трябва да изходим от принципа, че те също ще намаляват, ако имаме усилие за комуникация. Такова усилие вече се проведе от национално ниво за управлението, как да се управляват различните фондове. Днес забелязваме все още някои такива измами, някои нередности, изнявайте, които се дължат на непознаването на системата, но това ще изчезва. Благодаря. Благодаря. Господин Бриан, следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя е, докладчика и да му благодаря за този много интересен документ. Документ, който показва, че Европейския съюз е, е, е вече нещо прекалено сложно, прекалено сложно, към което е трудно да имаме доверие. Е, и както докладчика го напомни, 23 мил... милиона фактури а, не са платени. А, как може да не се има доверие, ако през 2013 година са установени 16 000 грешки за обща сума 2,2 милиарда и 400 милиона. А всичко това говори, че съществуват и грешки, но съществува и корупция. А, и независимо, наред с всичко това, а, а, някои а, региони и някои страни трябва да правят огромни економии. Говоря за моя район, а, а, около Падокале. А, ние трябва да правим сериозни економии и също но няма абсолютно никакъв контрол върху европейските фондове, защото а, а, Европейската комисия е абсолютно безсилна в това отношение. Докладчика посочи, че а, а, същите предложения са правени, същите факти са изнесени а, и а, порицаване, но нищо не е направено реално, за да намалят измамите и намалят грешките. А, а, смятам, че създаването на Европейска прокуратура ще бъде обида за европейските народи, обида към тяхния суверенитет. По-скоро смятам, че трябва да се суспендират помощите с фондовете за страните, които са показали, че не могат да ги използват както следва. Благодаря. Thank you. Thank you for your Благодаря. Господин Вон, имате думата. Yeah, uh, Благодаря. Казах същото и в комисията бюджетен контрол. Наистина много време отделихме, за да е, гарантираме европейските фондове да се изразходват акуратно. Е, и съответно Сметната палата е, публикува своя доклад, така че съвсем скоро ще говорим много повече по тази тема, както в комисията бюджетен контрол, така и тук. Сега, наистина има разлика между злоупотреба, измама и грешка. Това е факт 0,2% са измамите. Малък е техния дял. Но наистина трябва да направим нещо по този въпрос. Трябва да гледаме наистина към държавите членки. 80% от еврофондовете всъщност са отговорност на държавите членки. Тоест проблемите повечето са там и там трябва да насочим вниманието си в хода на тези разисквания. Приветствам казаното от докладчика, а именно насочване вниманието към държавите членки. Е, държавите членки е, имат различни системи за разследване на корупцията, например, или за докладване, така че е много трудно да имаме една обща картина на практика на общностно ниво. Много по-практично да се работи на ниво държава членка. Трябва да подпомогнем у нези държави членки, които срещат сериозни проблеми. С 4 или 5 години всяка година е, се срещат най-големия брой грешки сред конкретни държави членки членки, нека да им помогнем, нека да видим на какво се дължат тези проблеми. Така че много повече може да се предприеме на ниво на държава членка. Докладът върви в отлична посока и пред. Приветствам повечето от е, констатациите и препоръките. Мисля, че трябва още по-категорични да бъдат и вниманието да бъде насочено повече към държавите членки. Да, на общностно ниво трябва да се работи по-добре, но подчертавам, 80% от фондовете се разходват от държавите членки. Тоест, всякакви грешки и измами са отговорности на държавите членки. Нека да работим в тази посока, да им помогнем на онези, които срещат проблеми. Thank you. Thank you. And... Благодаря. Господин Палчек, имате думата. Бих е, хотел и к тому, что было речено моим mým předředníkem. Благодаря, госпожа председател. Искам да допълна нещо. Защото наистина измамата, е проблемът, проблемът за измамите трябва да бъде третиран с, чрез съществуващите инструменти. Не трябва да създаваме Европейска прокуратура и цяла система, свързана с нея. Нещо, предложение, което е спорно и което не е абсолютно нещо, което не е абсолютно необходимо, както бе казано тук. Не мисля, че е, нашите съдебни разследващи органи нямат, не може да им се има доверие, защото тук или там се е, извършват измами. Въпросът е как да действаме, когато вече е установена измамата. Новият комисар Критис каза, че в... когато се констатират измами, моментално трябва да се прекрати програмата. Е, бих казал, че това ще би било една ефикасна реакция, е, чрез която може да се борим с измамите, а не като създаваме Европейска прокуратура. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат по тази тема? Госпожа Томашеч. Благодаря. Папирология, т.е основанието наистина за измами понякога е свързано с самата документация. Бюрокрацията наистина е много сложна, особено в бившите комунистически страни, където се казват, нека сега да видим как ще подходим, после ще видим, ще му мислим. Та да, предлагам Нека да въведем едни по-чести форми на контрол, по-строг контрол да бъде въведен върху изпълнението и на целия проект. Онези, които са честни, но допускат пък грешки поради незнание, например, не би трябвало да губят средствата си, защото наистина от фондовете зависят много работни места. Трябва да подпомогнем на хората много повече, особено в новите държави членки, които наскоро се присъединиха към Европейския съюз и които още не са се научили да спазват правилата. Е, във всеки случай там има много хора, които са почтенни, но не знаят как да работят. Благодаря. Председателката, благодаря. Няма други А Извинете, госпожа Бресо. Да, eh, благодаря. Позволете тук да се изкажа във връзка с вече казаното. Някой се спря на този въпрос. А именно, има различни основания, различни определения за грешки, които се преплитат понякога с злопотреби. Понякога обаче хората просто допускат грешки поради сложното естество на правилата, които трябва да прилагат. Ясно се движим в посока на опростяване на законодателството и а, също така целенасочено преработване на административните процедури в тази посока. Така че в крайна сметка много важно е да се различат изманимите от допуснатите грешки поради административното сложна материя. Така че наистина това е пътя, който трябва да поемем, за да можем да му усъвършенстваме освояването на европейските средства. В противен случай само ще добавим още, една, а, още едно ниво осложняване в хода на работата ни. И като изслушах също така и заместник председателя Тимерманс, който е, отговаря наистина за гарантиране упростяването на законодателството и за постигане на по-голяма субсидиарност, си мисля, че Наистина, за да следваме този принцип на субсидиарност, ние ще можем да облегчим живота на държавите членки по този начин. Е, в противен случай, при следващият е, парламент е, положението ще се е осложнило още повече, което ще накърни интересите на регионите, които в крайна сметка са крайните ползватели на фондове. Ние бихме желали да има по-ясна видимост относно резултатите от проектите, които се изпълняват. Така че нека да се опитаме да премахнем ненужните административни осложнения и бюрокрация. Ако искаме да получим ясни резултати, трябва да гарантираме административни опростени процедури, което пък от своя страна ще намали броя на грешките и нередностите и много по-ясно ще се очертаят злоупотребите същевременно. Мисля, че ако трябва да направим проверка на резултатите, ние ще можем да получим една по-ясна картина за истинските измами, които се допускат. Това е една от посоките, в които трябва да вървим, според мен. А ясна разлика между тези две категории проблеми и по-ясно действие тогава, когато а, грешката е формална, за да може да се отличи от измамата. Благодаря. Председателката, благодаря. Няма други желаящи да взема думата. А не, извинете. Госпожа Андерсън, имате думата. I, I want to congratulate... Поздравявам съответно наистина усилията вложени в това становище. И тук виждаме наистина връзка между двете представения, които изслушахме днес. От една страна доклад относно изпълнение и прилагането на политиката в областта на сближаването и проблемите, които са възникнали. И мисля, че не можем да отли... от... От... отграничим тази тема от защитата на финансовите интереси. Защото както и по-рано чухме, така и сега чухме, че има ограничен персонал, личен състав и съответно във всички държави член членки има проблеми при изпълнението на а, проектите. Така че наистина не е изненадващо, че възникват проблеми и грешки. Някои от практиките в някои от регионите трябва да бъдат анализирани, що се относя до ясна категоризация и отграничаване между нередности и злоупотреби. В Северна Ирландия, например, има редица групи, които са идвали тук в парламента, оплаквайки се за грешките, с които се сблъскват например, заседание, на което аз присъствах, е, всички може да посочите подобни примери, където е, трябваше да има 12 души с съответно представени е, кафета и закуски. Това беше сутринта, а пък дойдоха по-малко хора. И в крайна сметка тук става въпрос за липса на комуникация между организаторите, за да знаем колко ще бъдат е, кифличките, които ще трябва да се а, сервират. В случая 12 бяха сервирани, 11 души дойдоха. А много хора, именно поради едни много сложни регламенти и изисквания, се отказват да участват в проекти, просто защото е много тежка административната система. И това чухме и по-рано днес относно ограничените ресурси и проблемите, с които се сблъскваме сега, когато защитаваме европейското финансиране. Председателката, благодаря. С това се изчерпи списъка на ораторите. Ще дам думата на комисията и представителите на ОЛАФ сега. Имате думата. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Андея Бордони се казвам, един от авторите на доклада за защита на финансовите интереси съм. Първо, позволете да изразя благодарност за анализа на допочитаемия господин Аримонт, защото наистина той е ловил сърцевината на проблема, същността. Този доклад извървя дълго развитие през последните години. И доклада 2013 година се опитахме да използваме възможността, която ни се предоставя. Именно това е последния доклад по предишния мандат на комисията да направим един ретроспективен преглед на дейностите, които са предприяти през 5 годишния период на предишната комисия. сърцевината на проблема е различните подходи на държавите членки, действително. Това е основното ни притеснение. Ясно е обяснението също така, защото а, по този начин можем да стигнем само до малък брой общи заключения и констатации поради тази причина, а пък се опитваме да постигнем максималното предвид това обстоятелство. Различните подходи означава, че ще имат различни правни системи, административните системи са различни, различни са правните определения, а също така Различни са и е, е, подходите в чисто културен план, що се отнася до измамите, различен е капацитета административен при е, възпиране на грешките, предотвратяване на грешките. Различни са подходите, що се отнася до ресурсите, които се използват за борба с измамите. И на последно, но не и по значение място, бих подчертал факта, че тези различия понякога съществуват дори в рамките на една държава членка. Има различни администрации в една и съща държава членка. И, например, защо в някои страни се сблъскваме с конкретно ниво в селското стопанство, пък нищо в политиката по сближаване, или пък обратното защо се случва. Вторият въпрос, който се задава в предложението и анализа, с който ни запозна господин Аримон, е как точно тълкуваме засичането на такива случаи. Добре ли е това като ниво или зле? В доклада подчертавам, че имаме много ясно решение по този въпрос. От наша гледна точка засичането, разкриването е на добро ниво. Това означава, че проблемите, с които се сблъскваме, са анализирани евентуално евентуално отстранени. Администрациите е, може би знаят проблемите, комисията знае кои са проблемите и се търси решението на тези конкретни проблеми. Ето защо също така има ясно решение, що се отнася до борбата срещу измамата. Ние не вярваме в нулево разкритие. Е, според нас е, е, няма такова място, където да няма измами. Поне аз не зная за това. Така че нулево засичане на измами не е добър знак. Следователно, страни, които са докладвали нула измами през редица години, според нас това означава, че има сериозни трудности при борбата с измамите или поне с засичането, разкриването на измамите. Разбира се, още една стъпка нататък можем да кажем, може би а, е, разкриват, но не докладват, но пак има нещо, което се нарушава в обмена на информацията. И именно заради това и тук отговарям на господин Жуло и неговия въпрос. Как можем да посочим конкретни държави членки? Каква методология сме използвали? Връщам се отново на разкриването. Съгласен съм, че в широката категория на редности или грешки – може да се направят заключения какви са източници, знаем. На първо място това са грешки и нередности в обществените поръчки. Така че, ако свържем аналитичния аспект от доклада с е, политическите действия, описани в доклада, става ясно, разбира се, че комисията въз основа на тези показатели и констатации – е предприела действие чрез предлагане предложение за нови директиви в областта на обществените поръчки. Наистина със законодателя се е заел с тази задача и миналата година е, е, това е пакета за мерките за обществени е, поръчки. Сега вече държавите членки следва да ги приведат в изпълнение тези мерки. Именно това показва съвсем ясно как констатациите от доклада върват ръка за ръка с конкретни политически действия. И тук стигам на последното. Ще се опитам да обобща. Инициативата в областта на политиката, които са описани в доклада, например, предложението за Европейската прокуратурата и директивата за борба с финансовите злоупотреби в наказателно-правната област, наистина тези актове са насочени към основните ни проблеми а именно различието в подходите, различни тълкования, различни определения в държавите членки. И да кажем също така и различен подход по отношение на измамите. Тук мога да добавя, че съвсем ясно ни става, че няма такова нещо като нулеви измами и там, където се докладва нулева измама, това означава, че държавата членка предпочита да прилага пряко финансова корекция от самото начало, за да може да защити финансовите интереси но явно може би не се води е, адекватна борба с е, финансовите измами, защото ако няма наказание за деятеля, за извършителя, той ще потърси нови методи да, и на, ще потърси начин да излече изгоди от системата. То системата по този начин никога няма да може да се само излекува. Ще се създават нови и нови проблеми, а ще се остане с впечатление, че просто няма последствия и парите като че ли се връщат. И още нещо по проблема свързан с нередностите, защото наистина тук няколко пъти се засегна този проблем и е нужно да хвърли малко светлина по въпроса. Има два източника на проблеми, ако мога така да кажа. Обществените поръчки е първия източник, свързан с правилата и начина по който а, държавната администрация действа. На второ място, а, самите ползватели, бенефициерите – каква е типичната грешка тук? Например, неприемливи разходи, недопустими разходи. Това е най-често срещаното обяснение. Няколко примери могат да бъдат дадени. Казахте за вратите от дървен материал и от друг материал. Да, тук мога да кажа следното. Става въпрос за добри административни практики, а не толкова за норми и правила. Ако аз подпиша един договор с дружество за дървени врати в моята къща, а след това установя, че има метални врати, какво ще възникне проблем? Защо? Защото договорните условия в конкретния случай не са спазени. Доставчика, дружеството би трябвало да се обърне към мене в конкретния случай, ще бъдат публичната администрация и казва съгласни ли сте, ако променим съответно условията в договора, защото е по-удобно да се използва метална врата вместо дървена. И когато няма предупреждение, няма уведомяване, няма обосновка, няма обяснение за смяната, освен ами по-удобно беше така да постъпи, ние нарушаваме договорни условия. И мисля, че всички знаят в гражданското право, договора е светая светих. Е, госпожа Малетич, е, вие казахте, че трябва да работим повече върху превенцията и образоването, обученията. Напълно съм съгласен с вас. Когато има съгласие между страните, когато има договор, условията трябва да се спазват. Мисля, че всичко е ясно. И още нещо. Връщам се на разкриването началото казах, по принцип, това е положителен елемент, защото може да се извърши коригиране на грешката – грешката, нередностите, които се докладват в материала, са от друг източник обаче от засичане на такива нередности. На първо място системите за управление и контрол на държавите членки. Така че бих казал, че когато има разкритие, това е отлично, това означава, че съществуват системите, те си вършат работата. И се засичат всички нередности, които са допуснати след възлагането на договора, т.е. хода на изпълнение на проекта. Това проистича от проверките по места, проверяването на докладите, на разходите, изпълнението на проекта и прочее. Нередностите могат да бъдат засичани в хода на аудитирането на държавите членки. Тук вече се разглежда как самите управляващи органи изпълняват нормите Говоря за националното ниво. След което, разбира се, с нередностите, които се разкриват след проверките на Европейската комисия, Европейската сметна палата, ОЛАФ, от правоохранителните органи, от съдебните органи. И мисля, че всички тези нива на проверки, някои от които системни, вложени в системата, други обаче външни от системата. И когато се стигне до разкриване на такива нередности, вече виждаме ангажимента на националните и европейските органи които разследват как се изразходват средствата, т.е. следят за ефективното разходване на средствата. Ако можем да гарантираме, че всички държави членки проявяват същото внимание, същите регионални органи проявяват едно и също внимание, при, про, има едно и също качество и система на контрол, тогава можем да кажем, че когато има повече нередности в една страна, има повече проблеми там, отколкото в друга. До известна степен можем да предприемем това, имайки предвид одита на Европейската комисия, съответно службите на Генерална дирекция Регио. Те имат подобна задача, а именно засичат систематични проблеми, проблеми, които са е, заложени в системите за управление и контрол. Но когато разглеждаме проблема от гледна точка борба срещу измамите, винаги трябва да имаме предвид и тези елементи. Благодаря ви много. Аз съм на ваше разположение, разбира се, както и на докладчика и на вашата комисия за всякакви допълнителни уточнения, от които би имало нужда. Благодаря. Thank you. Thank you for your presentation, Mr. Ari... Благодаря. Докладчика, бихте ли искали да реагирате на някои от повдигнатите въпроси? Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря на всички колеги, които участваха в този дебат, който според мен беше много полезен. Бяха направени много интересни предложения. Ще се спра накратко на един-два въпроса. Колегите подчертаха, че трябва да правим разлика между технически грешки и грешки, които се дължат на други причини. А, когато прочетах доклада, разбрах, че тук става въпрос за дефиниция. Както казах вече, страдаме от факта, че някои от много важните понятия не са дефинирани. Ако нямаме ясно дефинирани понятия, ако нямаме е, е, онези, онези определения, които проистичат от тях, също няма да са ясно дефинирани. И тогава няма да знаем какво всъщност е пропуск, какво е грешка, какво е измама. Ако погледнем а, точка 363 а, от доклада на комисията, установяваме, че не е лесно да установим на, всъщност какво значи измама. Така че а, би било добре да имаме ясна разграничителна линия между грешки и измами. Във всички случаи измамата е умишлена. Умишлено действие. А не а, пропуск по една или друга причина. Необходимо е също така да установим различни категории грешки. А, но това съвсем няма да е лесно. Господин Цели. спомена нещо, което си струва да бъде обсъдено и по-нататък. А в доклада не се казва доколко полезни или не са определени разходи, само се казва дали те са правилно използвани или не. А, тук може да има различни мнения. Дали въобще трябва да се занимаваме с въпроса за полезността? Сега, колкото до Европейската прокуратура, това ще бъде един нов орган, но разбира се, при неговото създаване може да се подходи достатъчно интелигентно. Може да се слеят, например, Олаф и една подобна Европейска прокуратура. Мисля, че можем много ясно да определим а, нейното бъдещо поле на действие, така че тя да не излиза извън тези рамки, които сме и определили. Комисията ни казва как се установяват измамите в страните членки и колко случаи на измами са открити. В 28-те страни членки. През 2013 година не са открити никакви измами в 6 страни членки. Трябва ли да допуснем, че в тези 6 страни са толкова примерни гражданите и спазват законите, или по-скоро това има отношение било към дефиницията на понятието измама, било към усилията и механизмите за установяване на измамите. Трудно е да си представим, че в тези шест страни членки абсолютно нищо подозрително не се е случило през 1913, а, 2013 година. А, аз Лично съм сигурен, че и в тези страни е имало случаи на измама, обаче тя, тези случаи не са били установени. Грешките а, ще намалеят, ако упростим правилата. Ако упростим механизмите, и мисля, че това се казва и в моят текст, говорим за екс, оценка ександе, говорим за упростяване на правилата и процедурите, ако направим всичко това, Сигурен съм, че опростяването ще бъде нещо, което ще ни помогне да намалим значително грешките. Надявам се, че това ще бъде прието а, и от страните членки като правилен подход към този въпрос. По този начин ще бъдем много по-ефективни и в борбата си с грешките, и в борбата с измамите. Благодаря на всички. Благодаря за вашият отлично проекто становище. Благодаря на всички, които участваха в тази дискусия. Тя ще ни даде възможност да подготвим едно много сериозно становище, по което ще имаме възможност да гласуваме на следващото си заседание на 3 декември. Следващата точка от дневния ред е разни въпроси. Има ли някой, който иска да повдигне нещо по точка разни. Ако няма такива, следващото на заседание на 3 декември в среда от 9 до 12.30 и от 3 до 6.30 след обед. Бих искала да благодаря на докладчиците за тяхната работа на нашето днешно заседание. Сега закривам публичната част от заседанието на Комисията по регионално развитие. Искам да помоля всички, които няма да участват в заседанието на координаторите, да напуснат. Моля координаторите да останат, за да продължим работа.